точка от дневния ред, докладът на господин Данелиес, син растеж, насърчаване на устойчивия растеж в рамките на морското дело, морския транспорт и туристическия сектор. Най-напред искам да дам думата на докладчика за 4 минути. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, кризата на задлъжняването, което преживя Европейският съюз и злините, които тя доведе, като безработицата, доведе също така до загуба на конкурентоспособността на Европейския съюз. Много важно е Европа да намери нови възможности за растеж е, и е, синият растеж, е, морското дело отваря много важни възможности. Дава възможност за синергия между различни сектори. Сектори, които не се ограничават само до крайбрежните райони на 28-те страни членки. Говорим за аквакултурата, синята енергия, морските технологии, извличането на ресурси от морското дъно, морския транспорт, корабостроителната дейност, всички тези отрасли са отрасли, в които може да се разгърнат възможностите на синият растеж. И това ще даде възможности за по-голяма заетост. Само 7 милиона работни места могат да се открият в тази област от тук от сега до 2020 година. Но за тази цел националните власти трябва да се мобилизират, трябва да разработват програми, да управляват по-добре инфраструктурата, да предоставят информация за най-добрите практики – и да оказват необходимата финансова помощ в този сектор. Ако искаме, да може морското дело да помогне повече за възхода на европейската економика. За тази цел е необходимо координиране на всички европейски политики. Необходимо е също така разработване на нови политики там, където те са необходими. Необходимо е тези усилия да вървят ръка за ръка в развитието с всички други економически сектори. И сега, когато намаляваме инвестициите, намаляваме разходите в много сектори, по-малко се, дава, се влага в инфраструктура, например. Но в този момент, в момента на криза, в момента на економии, особено важно е да намерим начини, да намерим средства, за да реализираме възможности за изграждане на морска инфра... инфраструктура. Необходимо е да се осигури финансиране за тази инфраструктура. Необходимо е особено да се внимава изграждането на морската инфраструктура да не увреждат екологията на морето и да не допринасят за затоплянето на климата. Затова ни очакваме по-добро бъдеще на морското дело и на всичко свързано с него. Като казвам това, госпожо комисар, е, а, и ни трябва да кажа, че подкрепяме инициативата за син растеж. И аз е, а, а, е, ви приканвам да работите в тази област. А, и благодаря на всички, които ми помогнаха за, в изготвянето на този доклад. Сега госпожа Патрон Мерис. Благодаря, господин председател. Приветствам господин комисарят докладчика и докладчиците в сянка за техния принос по темата за синия растеж. Синият растеж включва редица сектори като корабостроенето, рибарството, новите технологии, добива на полезни изкопаеми в моретата и други. Много е важно да се вслушаме в посланията в този доклад, да възприемем синия растеж като източник на благосъстояние. Не разполагаме с достатъчно ресурси за европейската промишленост, за това ще трябва да се обърнем и към моретата като източник на суровини. Следва рециклирането да се обвърже с добива на суровини в моретата. Необходими са ни подходящи технологии, така че да осигурим устойчивост на добива на полезни изкопаеми в моретата. Добивът на полезни изкопаеми от морското дъно е една чудесна възможност и за научни изследвания така ще можем да вземем добри решения във връзка с морския сектор. Трябва да поемем и необходимата отговорност по отношение на екологичния аспект. Следващият оратор, госпожа Любчева. господин председател госпожо комисар поздравявам докладчика за пространния и много съдържателен доклад обединяващ морските секторни политики. искам да подчертая че син растеж не би могъл да се формира ако преди това не е формирана морска култура която има водещо начало при неговото реализиране. това е процес в който участват много институции и организации образованието също в образователните планове обаче няма дисциплини свързани с морето. професионалните училища свързани с морско дело не се радват на особен интерес. морските професии не се считат за атрактивни и във висшето образование за да се промени това морските държави трябва да имат ясно формирани приоритети и стратегии и да водят силно интегрирана политика в областта на морското дело. разпокъсването й в различни институции и несинхронизирана законодателна база я е обрича на неуспех важно е да се спазва моделът на интегрираната морска политика на европейския съюз. и тук не мога да не спомена разбира се че трябва да се върнем към проблема за черноморската стратегия и нейното бъдеще което е изключително важно. благодаря. Благодаря на колегата. Госпожа Майснер. Благодаря, господин председател. През 2050 година населението на планетата ще е 9 милиарда души. Ясно е, че добивът на ресурси на суша няма да ни е достатъчен, за да задоволим потребностите му. Още преди 7 години осъзнахме това и разработихме интегрирана морска политика. Осъзнахме, че много все повече економически дейности, научно-изследователски дейности са обвързани с моретата. Затова искаме да се възстановим възползваме от тях по един устойчив начин. Днес говорим за синия растеж. Синият растеж е морският елемент в стратегията Европа до 2020 година. Той е източник на повече работни места и по-силно економическо развитие. Към момента сме изследвали 10% от възможностите на моретата. Можем да се възползваме от полезните изкопаеми там и разбира се и от аквакултурите. Има още много какво да се разработи и направи в бъдеще. Благодаря на господин Данели Фронтулис за добрия доклад, както и на госпожа Даманаки за ангажираността и по тази тема. Благодаря. Следващият ни оратор е господин Хризогенос. Е, Благодаря, господин председател. Бихме искали да развиваме синята економика, но тя трябва да е малко по-зелена, ако мога така да се изразя. Мнозина зависят от морето и много зависи от него. Често пъти има замърсявания, които силно вредят на биоразнообразието. Бихме искали економиката ни да е съсин оттенък, но разумно да се използват богатите морски ресурси, като същевременно те биват запазвани. Доста млади хора учат в тази сфера, учили са и са натрупали значителна компетентност. Необходимо е също така подходите, които възприемаме, е, да позволяват е, предприятията да служат на економиката, но и на околната среда и на местното население. Благодаря е, депутатът Морганти. Благодаря много от името на регион Тускана, който също е много повлиян от морето. Знам колко са големи възможностите, които отваря този сектор. директивата за услугите може да създаде огромни възможности за хиляди семейства. Предприемачите също допринасят със своята дейност за благосъстоянието на региона. В Италия а, ние сме по традиция гостоприемни. Тази традиция не бива да бъде унищожавана от мултинационалните компании, които работят в областта на туризма. Имаме нужда от мерки, които да подкрепят ощетените региони. Бихме могли, например, да подпомогнем свободни търговски зони, например на остров Елба, защото на остров Елба през последните години се наблюдава силна рецесия. Тези мерки могат да бъдат данъчни облегчения и е, подкрепа за инвеститорите. Следващи оратор. Päättynyt Irlannin puheenjohtajuuskausi nosti esille sinisen kasvun eli EUn. Благодаря, господин е, председател. Ирландското председателство, което току-що приключи, обърна внимание на синия растеж като важна част от политиката за растежа. Това председателство имаше и други тежки задачи за решаване и може би темата за синия растеж малко се изгуби, но сега настоящия доклад много добре изтъква важността на тази тема. Искам да се спра а, а, не толкова на аквакултурите и рибарството, за които първо се сещаме, казвайки син растеж, а, а за възобновяемите енергийни източници. А, и на сините биотехнологии. Що се отнася до корабоплаването и корабостроенето, Мисля, е, че е, много държави субсидират своите корабостроителни организации и СТО трябва да внимава за това. Господин Бонанини има думата. Sì, <coughs> grazie Presidente. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да поздравя докладчика и да подчертая два конкретни аспекта, които заслужават особено внимание. Първо, устойчивия балансиран растеж и за него е необходимо да включим крайбрежните зони. Много често крайбрежните зони са прекомерно експлуатирани, прекомерно застроявани. Понякога са необходими съвсем незначителни като суми стимули да се мотивират хората да управляват устойчиво крайбрежните зони. Същото въжи и за крайбрежния риболов и за аквакултурата. Необходимо е да се прекрати това в фуражите за рибата да се добавят антибиотици. Това има много лошо влияние върху околната среда и се увеличава нивото на фосфора във водите. Благодаря ви. Благодаря ви. Госпожа Даманаки ще завърши дебата по тази тема. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладч господин Данелис и докладчиците в Сянка, както и членовете на съответните комисии на парламента за, техния, за тяхната подкрепа. Тук говоря за комисията по транспорт, за рибно стопанство и за околна среда. Докладът е прекрасен и всички, които се изказаха днес, признаха, че този доклад по собствена инициатива съдържа перспективни предложения, основани върху един реалистичен подход. Приветствам факта, че докладът подкрепя основните пет сфери, определени от Европейската комисия като имащи особен потенциал за иновации и създаване на работни места. Тези сфери са синята енергетика, аквакултурата, морски крайбрежен туризм, сини биотехнологии. И сега, след като вече говорих по-общо, искам да говоря за някои конкретни неща корабоплаването и корабостроенето. Да, наистина има определени сложности тук, както посочи и докладчика и редица депутати от парламента. Но също така следва да се подчертае, че има много различни начини да се допринесе за устойчива растеж на този сектор. Намаляване на емисии параникови газове, премахване на административни бариери, намаляване на бюрокрацията и насърчаване на иновации. Така че тук има какво да се подобри и може какво да се подобри. Що се отнася до морския крайбрежния туризъм, съгласна съм с докладчика, че основното предизвикателство тук е да се гарантира това, че работещите в сектора имат необходимите умения. Така че комисията ще публикува съобщение за морски крайбрежен туризъм до края на тази година. И накрая за значението за интегрираната устойчивост. Споделям загрижеността, споделена тук от някои депутати в Европейския парламент, за това, че е необходимо да се гарантира тази устойчивост и е необходимо да се предприемат конкретни стъпки. Съгласна съм, че екологичните съображения трябва да бъдат включени във всички инициативи за син растеж. Необходимо е да запазим околната ни среда, ако искаме да извлечем максимална полза от благоприятните възможности, които тази среда ни предлага, а не да разрушаваме тази морска околна среда. За това значителни по мащаб изследвания в момент са, в момента са предмет на преговори в рамките на Европейската рамкова програма за научно-изследователската дейност. Тя ще започне през есента и ще става дума за извлича на полезни изкопаеми от морското дъно. Необходимо е да се отчете, че не можем изцяло да разчитам на морската среда за стабилно осигуряване на суровини за нашата промишленост. Обаче изличане на полезни изкопаеми може да доведе от морската среда може да доведе до повече работни места, до по-голяма стабилност на доставките на суровини и също така за създаване на нови предприятия. Този зараждащ се сектор, както и всеки един друг сектор – трябва да бъде неотменна част на по-масштабни усилия и дейности, насочени към устойчивост. Независимо от това, кой използва нашите морето океани, важно е да се спазват стрикни екологични стандарти. Това е, което възнамеряваме да направим, това е, което ще се постигне. Затова още веднъж искам да благодаря на докладчика и на всички депутати в Европейския парламент за тяхната подкрепа за комисията. Благодаря. С това нашия дебат приключи. Гласуването ще бъде утре в 12 часа. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклада на госпожа Тоя. Приноса на кооперациите за превъзмогване на кризата. Давам думата на докладчика. Е Благодаря,